Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen. Уважаеми колеги, госпожи и господа, здравейте и добре дошли на нашето заседание за тази седмица. Е, ако нямате възражения, можем да приемем дневния ред. Е, очевидно няма, значи всичко е наред протоколите от 25 и 26 април, 12 и 23 и 24 май могат да бъдат също одобрени, ако нямате възражения. Не виждам възражения, значи всичко е наред. Съобщения на председателя за момента няма е, и стигаме до доклада на госпожа Гезина Майснер относно признаване на професионални квалификации за вътрешното корабоплаване. Имате думата. Благодаря, господин председател. Имате Днес ще говорим за признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване привидно чисто експертен въпрос, но всички ние сме заинтересовани от разширяване използването на водните пътища и ако искаме да имаме такова корабоплаване, се нуждаем от достатъчно добре квалифициран персонал. А в момента от една страна имаме проблеми с персонала, тъй като персонала застарява, а и професията някакси не е атрактивна. Няма млади желаещи да се присъединят към нея. Но освен това, като говорим за мобилност на работещите, трябва да може да се получава образование и квалификация във всички държави членки пътя. Разбира се, трябва да се има предвид познаването на съответната река. Всяка река в края на краищата е индивидуална и има своите затруднения при навигацията, но се надявам, че е възможно да изградим една модулна система, така че в цяла Европа с различни категории е, хората да работят по пътнически и товарни превози. За първи път разглеждаме този въпрос днес и се надявам, че в бъдеще ще имаме среща с докладчиците в Сянка и ще можем да постигнем е, желания резултат. Това е накратко. Е, с интерес и радост очаквам вашите мнения председателят. По изключение сме поканили и представители на професионалните организации, експерти, господин или госпожа Акштайнар. Uh, um, Благодаря, господи председателю, че поканихте нашата организация на това, на тази среща. А, с радост ще споделя вашето, нашето мнение тъй като това е едно изключително важно предложение. Ние представляваме е, днес операторите на корабоплаването в Европа. Наистина идеята е да се да припомня първата ни инициатива от 2004 година от нашата организация Ебе от тогава поставихме въпроса за приравняване на професионалната квалификация по причините е, изразени е, от е, докладчика липсата на квалифициран персонал и с цел да се гарантират високи професионални стандарти. Горещо приветстваме това предложение на комисията. Е, като държим да се уверим, че в контекста на това ново предложение, чиято цел е да постигане на по-добра мобилност на работещите в рамките на Европа и въвеждане на система на споделени умения и, и правомощия, както и система за обучение. Целта е да привлечем към този бранш както млади хора, така и може би хора от другаде с цел да направим, като направим и тази професия по-привлекателна. Що се отнася до самите стандарти, трябва да подчертая, че за бранша, за ЕБУ, това си оставя най-безопасния транспорт, което не бива да се променя, особено за превоз на опасни товари. Водните пътища са наистина най-сигурните. Трябва да запазим високите стандарти на сигурност, но същото се отнася и за превоза на пътници. За това искам да подчертая, че е много важно да имаме стандарти, разработени в, тясна, в тясно сътрудничество с опитите на сектора. Имам предвид и съответния комитет, създаден между Европейската комисия и ЦЦНР, както по техни... за консултации по технически въпроси, например директивата прията от съвета и парламента по този въпрос и по други въпроси. Това налага да имаме стандарти за професионалната квалификация, разработени от специалистите, както от комисията, така и от съответния бранш. Това е много важно за нас, за да не бъдат смекчени стандартите. Втория важен момент е да се избегне търсенето на най-благоприятен вариант за лицензиране, т.е. да имаме единни стандарти. Не искаме да се стигне до това държави членки, да, които нямат опит и не са запознати с обучението, квалификацията в областта на корабоплаването, такива държави членки не бива да имат право да издават сърти, сертификати и удостоверения, тъй като а, трябва да се, а ако това ще стане, трябва да става в взаимодействие с опитни в това отношение държави, за да се поддържат стандарта за сигурност. В заключение, за да гарантираме е, и да намерим отговор на тези два важни за нас въпроса, е, е необходимо да се гарантира тясно сътрудничество между компетентните органи, съответните комисии, е, съвети за корабоплаване, а също и европейските институти, институции. Целта на това предложение е да се гарантират високи стандарти, е, както и да не се улеснява издаването на сертификати. Благодаря Мириам Шафар е, от с Конфедерация на европейските транспортни работници. Uh, благодаря от името на Конфедерацията на европейските транспортни работници. Аз също благодаря, че се вслушахте в мнението ни. А, ние приветстваме горещо директивата, която е резултата от дългогодишно взаимодействие с, нашите, с заинтересованите страни, европейски организации на работодателите и работниците, правителствени и други организации, както и а, образователни заведения. Знаете, че сектора е изправен пред редица ам, предизвикателства, особено в демографската сфера, тъй като средната възраст на работещите в сектора в Европа е 51 година, дори на места 55 години. Изключително важно е да отбележим денностите, които се осъществява тук. А, корабо, речното корабоплаване се нуждае от също близо 4000 души, за да управляват около 300 а, допълнителни плавателни съда, като разбира се всичко това трябва да отчита необходимостта от устойчиво развитие и коректно, коректни отношения. През последните десетилетия настъпиха много промени в този бранш. Модернизация и автоматизация се осъществяват в сектора и едновременно с това няма елементи е, има редица елементи, изискващи нови уме, знания и умения. Е, е, бранша трябва да бъде привлекателен и устойчив, за да привлече хора, а това е отрешаващо значение. Така че тази директива е краегален камък за създаване на хармони създаване на изисквания за, в условията на хармонизация за уменията в Европейския съюз и да гарантира е, мобилността и да, в тази област и да създаде привлекателни възможности за работа. Тя представлява пореден модул по пътя към новите възможности за обучение и квалификация. Основната цел на, наш, на директивата за нас трябва да бъде създаване на единна система по всички европейски водни пътища без изключение. Не бива да се стигна до двойствени системи и раз, разграничения между свързани и несвързани водни пътища. Всичко това трябва да попадне под една директива, която да е прозрачна, хармонизирана, лесна за изпълнение, прилагане и контрол. Ако има проблеми, може, могат да се предвидят по-продължителни преходни периоди, за да облегчим държавите членки при транспонирането на директивата. Но на първо четене искам да кажа, забелязваме някои слабости Преамбюла и член 2 предвиждат редица изключения. За нас нетранспонирането в националното законодателство ще доведе единствено до бъдеща правна несигурност трябва да сте на, наясно и че нямаме законодателство за държава на флага в, в вътрешните води. Така че трябва да се намери решение, за да не се стигне до бъдещи проблеми. Така че всякакви изключения по член 35 за нас са неприемливи всяко изключение се отклонява от основната цел на директивата, която е мобилност на работещите в Европа. Има и някои други дребни елементи, въпроси, на които искам да се спра на точка трета, в член трети споменаване на други лица се говори за членове на екипа, които трябва да в случай на спешност трябва да вземат ам, мерки в случай на авария. Но се говори за други лица. Това трябва да бъде определено. В член 10 се споменава, че максималният срок на сертификатите може да се удължава от 10 на 15 години. Ние искаме да подчертаем, че държим на 10 години и не повече. Сертификатите трябва да бъдат съобразени с реалността. Това са само някои от нашите бележки. Благодаря. Благодаря, госпожа единна мрежа на образователни заведения в областта на вътрешната навигация. Имате думата. Благодаря на всички. Е, говорим е, за различните школи за вътрешно корабоплаване в Европа. Нашата организация, която обединява тези образователни заведения, е удовлетворена от предложението. То среща отначало нашата подкрепа. Радваме се да видим предложение, което което се гради от е, опита и сега преминава към система на правомощия. Става дума за квалификация, която се удостоверява и чрез квалификация, не само опит. Това е начин да привлечем към сектора хора отговорни във всекидневните си задължения и в корабоплаването. Много важно е за образованието, включително и за създаване на образователна система в тази, за придобиване на такава квалификация. Би било добре, ако имаме ясна и ясно разписана директива. Така всяко образователно заведение може да включи подобни теми в на учебната си програма. И това трябва да се отнася за целия е, сектор, независимо къде се обича, обучават хората, в коя европейска държава, те трябва да придобиват еднакви знания и умения. В този смисъл Искам да обърна внимание, че на места в директивата се говори за писмени изпити, възможността за писмени изпити. Това е възможно, но трябва задължително да се съчетава с проверка на знанията и уменията. И тук съм е малко притеснени. Мисля, че има какво да се желая от предложението по този въпрос. Директивата гласи също, че се ограничава до палубния персонал, т.е. не говорим вече за лицата, е, които работят, да речем, в складовите помещения или е, а, изпълняват други задачи в ам, по корабите. А, е, в Европа има и персонал обучен е, да работи навсякъде и на мостика и в машинното отделение на кораба. И тук ние смятаме, че един матрос трябва да разполага със съответното обучение, а не е, по-цялостно обучение, а не само в трите области, които са посочени тук. Така че на нас ни се ще лицата да бъдат подготвени за седемте групи задачи, които се предвиждат за работа на матросите, за да не се стигне до това във всяка държава членка да се стигне до различни прочити, преводи, прочити и тълкувания на директивата в държав, държавите членки, ние искаме да въведем европейска система за гаранция на качеството. Какво е ценното и важното в, в нея? Дори и онези, които се обучават, трябва да бъдат подготвени с оглед на една ясна цел. Освен това, вече се каза, че директивата залага много сериозно на уменията. Наистина има възможност да докажете правоспособност, доказвайки своите умения по директивата. Има обаче хора в други сфери на работа, хора, които е, биха работили е, в този сектор, идвайки от други професии. Тук се изискват 5 години професионален опит. Е, има обаче е, хора, които могат да стигнат до целта по по-кратък път. Е, е, хора, които имат друга квалификация, но нямат опит в този сектор. Представете си млад човек с университетско образование, който решава, че иска да работи в този сектор. Не можем да го отпратим, да му кажем ти поработи 5 години и пак е ладно. Трябва ясно да кажем какъв професионален опит се иска. Така че нека това да отпадне. Благодаря. Господин Крушел от ЦЦНР. Благодаря, господин председателю. Благодаря че давате възможност на Централната комисия за корабоплаване по Рейн, ЦЦНР, да даде мнението си по този въпрос относно професионалната квалификация във вътрешното корабоплаване. Взаимното признаване на уменията и квалификациите е с дългогодишна традиция. Още през 1992 години им а, първа, а, първо споразумение по а, течението на Рейн и Аре за взаимно признаване на а, документите за правоспособност. В този дух ние смятаме, че директивата 9650 е продължение на тази система. Сега се говори за нов подход с нов документ, например използването на природен газ в областта на безопасността на пътническия транспорт и пътническото корабоплаване. Нашата мрежа, работ, нашата организация работи на, европейски, на европейско ниво и много се радвам, че в преговорите между парламента, съвета и комисията се е постигнато съгласие за относно професионалните правомощия. С удоволствие ще продължим да взаимодействаме с Европейската комисия по разработване на стандарти за подробно описание на уменията, които са предвидени съгласно директивата. Имам няколко въпроса, които искам да поставя. Особено първото въвеждане на европейските умения за моряци, за хората на корабите. Това ще бъде нов принос към Европа и ние с удоволствие ще работим с социалните партньори и образователните заведения за стандартите стандарти, както чисто практически, така за практическата работа, така и за управлението. Е, също за конкретните авторизации и квалификации, е, както чухме тук има области, които законодателството специално трябва да разгледа. И се радваме, че участваме в диалог с всички заинтересовани страни и тясно сътрудничество между, с комисията, така че по-късно да нещата да бъдат доредени с актове по делегация. Разбира се, ние проявяваме интерес поставения въпрос да не се смекчават стандартите. Естествено това е и мнението на държавите участнички в нашата организация и на бранша. Чухме и посланието на ЕТФ, че тази директива ще бъде краягален камък за гарантиране на качество в Европа. Затова много се радваме, че както работещите, така и работодателите са готови да се включат в работата. Ще бъде амбициозно начинание. Натам сме тръгнали. Сроковете са доста амбициозни също. Така че смятам, че с общи усилия е, и помощта на експертите от учебните заведения в цяла Европа, е, които да поставят конкретни въпроси. Е, за да постигнем резултат, трябва да включим всички най-добри практики в една европейска система на компетент, компетентността с радост ще се включим и ще подпомогнем парламента по всички възможни начини, ако има нужда от помощ. С радост днес поставяме начало на този процес. Благодаря и на това, че отделихте времето. Сега господин Ван Декам. Благодаря, господин председател. Моят колега Рено Мизолия е възпрепятстван да се включи в днешното ни заседание. Той именно е <clears throat> докладчика Сянка от името на НП и ме помоли да ви запозная с неговото становище и задам неговите въпроси. Най-напред бих искал да се присъединя към изказаните поздравления адресирани и до комисията по повод на нейното предложение. И както заявиха експертите, вече десетилетия наред се опитваме да повишим професионалното равнище на отрасъла, като гарантираме високата професионална квалификация на работещите в него, като дадем на, на служителите в този отрасъл възможност да се придвижват с цел трудова заетост е, по-лесно из Европейския съюз. Определено има недостиг е, на квалифицирана работна ръка в този отрасъл. Но още повече предвид е, необходимостта от прехвърляне на квалифицирана работна ръка от различни, между различни видове транспорт – от морския, например, към речния и така нататък. А, комисията явно желае да хармонизира е, режима на професионална квалификация, което ние подкрепяме. Но въпросът поражда определени въпроси от наша страна. Например, за определението на понятието вътрешни плавателни пътища. Приложението, посветено на техническите критерии, съдържа определения на няколко зони за вътрешно корабоплаване, но въпросът е защо тези зони не попадат е, като определение в самото приложено поле на директивата. Втори въпрос. Независимо от придобитата квалификация, е необходимо да се изработи система на класове е, на екипажа на един плавателен съд. На трето място времето на обучение на симулатор на тренажор, може ли да се е, добави към е, часовете обучение за нуждите на придобиване на квалификация. По-нататък е, за взаимното признаване на квалификацията е изключително важен въпрос. Но до какво ще доведе това, що се отнася до социалните придобивки на различни членове на екипажа? И най-сетне се питаме дали сезонните работници, които са заети, например, на вакансионни плавателни съдове, на, на, на крайцери, са изключени от приложното поле на директивата. Благодаря, господин председател. Следващият оратор. Госпожата Пардел. Благодаря. Благодаря на докладчика. Благодаря на експертите за направеното изложение. Е, то, то, полза, без съмнение, ще ни послужи в по-нататъчната работа. Така наистина сега вътрешните морски пътища представляват всъщност единен воден път. Защото отделните маршрути са свързани помежду си. Говорим по-нататък за устойчив транспорт. И що се отнася до професионалната квалификация, е, тя е необходимо да бъде хармонизирана. Единна квалификация за всички заети в отрасъла трябва да има. И аз приветствам тези намерения на комисията. По линия на сертификацията, по линия на взаимното признаване, тези промени наистина се вписват в е, европейската идея за единния пазар. А биха повишили, смятам, и привлекателността на тези професии. Според мен хармонизацията не би трябвало да затрудни държавите членки. Добре е в това отношение да се има предвид и, че времето не ни чака, не е на наша страна. Понататък две съображения още. Първо, високорисковите плавателни пътища, Е, но рисковете трябва да бъдат определени, трябва да, да се предвидят строги правила. И трябва да се включи нещо за информационното обезпечаване на водния път. По буква Б и буква С, например, казва ораторката, е, те могат да бъдат съчетани, а за рисковите зони, според мен, те биха могли да бъдат определени от е, държавите членки, което би повишило е, разходите за плавателни съдове от трети страни. Виден, sunt niște standarde pe care Comisia Rinului le-a stabilit privind acordarea certificatului și a documentelor pentru echipajele navelor fluviale. Сега, що се отнася до Рейнската комисия, тя има своите стандарти, стандарти на сертификация е, за членовете на, на екипажа, но според мен е, за нуждите на взаимното признаване трябва да се въведе една опростена система, не така бюрократична, която няма да, да отнема и толкова време и определено би била в полза на мобилността. Благодаря. С интерес очаквам по-нататъчната ни работа по този въпрос. До сега, мисля, можем да се поздравим с успех. Следващият оратор Петър Фондален. Предложение е много интересно. И това, което е, е важно тук е да, че се преминава по линия на квалификацията от стаж към способности. Вече въпросът е дали тези способности могат да бъдат адекватно формирани в системата е, на обучение. Бих искал сега обаче да обърна е, вниманието ви на Рейн и на Комисията за корабоплаването по Рейн. И въпрос в тази връзка към Комисията по член 6 от предлаганата директива за е, конкретните изисквания, които могат да бъдат наложени на капитаните, когато водният път има определена характеристика. И вече в тази връзка за Рейн, доколкото Рейн минава през планински райони с затруднена навигация, и, е, и е много внимателно, много добре трябва да се познават водите, за да се навигира. И по шести член държавите членки следва да предвидят специално удостоверение е, даващо право е, на, на, на, за навигация в е, такива води. И, и какъв ще бъде режима на това свидетелство за, за правоспособност? В а, е, връзка с а, онова, което вече върши Рейнската комисия. Шести член мълчи по този въпрос. На второ място, е, тренажорите. По-нататък в текста става дума за признаване на тренажорите по член 19.2. Там комисията предвижда акт по делегация за разрешителния режим, чрез който да бъде уреден разрешителния режим за тренажорите. Толкова по-добре, но отново, доколко е взето становището на Рейнската комисия, предвид спецификата на Рейнския плавателен път. И, фактически кой ще бъде компетентен тук? Комисията или Ремската комисия? И още, един съществен въпрос от съдържателен характер по 10 член 5. Предвиден е срок от 10 години. Защо комисията определя точно такъв срок? Не, че съм против срока, но бих искал комисията да се обоснове. Ето това са нашите въпроси, господин председател. И аз и докладчикът е, имаме значителен професионален опит е, в е, речното корабоплаване. Следващият оратор. Приветстваме това предложение, тъй като то ще замени една много сложна система от регионални изисквания. Нещата ще се упростят, надяваме се, с система на е, е, издаване на свидетелства и взаимно признаване в, европейски, в цели, целия Европейски съюз. Е, следва да отбележа обаче, че вероятно не всички важни заинтересовани субекти в отрасала присъстват тук. Бих приветствал и мнението на Организацията за вътрешно кръвоплаване в Европа. А на вниманието на експертите, нека ни кажат е, как се отнасят към минималните изисквания е, за е, преминато обучение и, и придобити знания и умения, специално що се отнася до пътническия транспорт и безопасността. Питам, защото съм автор на доклад по инициатива на парламента за пътническия воден транспорт в Европа. И също така, какво смятат експертите е, е, относно уредбата на стандартите за инциденти, неотложни ситуации, за лицата с увреждания, лицата с е, е, понижена подвижност. Смятат ли експертите, че оценката на въздействието, изработена от комисията, е достатъчна и, и изчерпателна? Дали нещо не липсва? На вниманието на комисията Как ще се избегне това двойно регулиране за напред? Като се има предвид общото желание да се избегне дублирането, да, да не се полага допълнителна административна тежест на държавите членки. Понататък, как се отнася комисията към идеята за създаването на Европейска агенция за вътрешно корабоплаване – която би допринесла за яснота и сигурност на навигацията по всички вътрешни плавателни съдове на Европейския съд, съюз, извинете, и как смята в това отношение комисията да взаимодейства с други организации в отрасъла, в частност Рейнската комисия. И най-сетне електронизацията на, на, на корбните дневници, на, на тахографите, на, на персонала, за повишаване ефективността на уредбата. Какви са намеренията в това отношение? С интерес очаквам по-нататъчната ни работа с докладчика да, да се постигне положителен резултат. Благодаря. Изабела Демонте има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на, на експертите, които много добре ни представиха проекто директивата. Важна, според мен, за трудовата мобилност както постъпихме, прочим, и по повод управлението на пристанищните комплекси. По съдържанието, няколко неща. Първо, тук става дума за директива и следователно за възможност държавите членки да пригодят уредбата към своята специфика. От друга страна обаче трябва да избягваме и всякаква прекомерна гъвкавост. Както вече се каза, струва ми се по повод на изключенията, не би трябвало те да пораждат правна неяснота. по отношение на дадените изключения за признаване на професионална квалификация, би трябвало да говорим не просто за стаж, е, там като е казано, а за стаж в корабоплаването. Това, това би трябвало изрично да се, да се каже. После в сферата на, на обучението. Държавите членки свеждат до знанието на комисията своите учебни програми. Как ще се гарантира обаче качеството? така че е, то да е сравнително еднакво навсякъде в Европейския съюз. Така, сега, е, е, е, вероятно, да, нека, нека да чуем някои от отговорите на, на въпросите, зададени от а, нашите докладчици в Сянка. Започнем с госпожа Хакштайнер. Благодаря. Благодаря ви за всички ваши въпроси. Ценя вашата подкрепа. Много от въпросите, разбира се, бяха адресирани до самата комисия, но ще започнем от края, може би ще бъде, ще бъде е, по-лесно, мисля. За пътническия транспорт, е, за стандартите, е, за действие при неотложна необходимост, особено що се нася до лицата с понижена подвижност, нарушена подвижност. Стандартите на безопасност са изключително високи и днес в корабоплаването. И ние сме на мнение, че в сегашния си вид стандартите са достатъчно строги. Що се отнася до административната тежест, определено много внимателно би трябвало да, да се погрижим да избегнем. Други въпроси бяха свързани с рисковите фактори е, е, и строгата уредба на изключенията от определени изисквания. Да, наистина, за нас като отрасъл е изключително важно да поддържаме е, строгата уредба, а в някои случаи и да повишим стандартите, предвид е, спецификата на водния път, статистиката на злополуките, взаимното признаване на квалификацията е, следва да, да става по високите стандарти, които вече са установени от е, Рейнската комисия – uh, this, uh, the uh, simulators, uh, I think that's also very clear that we, on one hand, need to, to, to bring in uh, uh the experience. За тренажерите е, много е, много е важно да се уреди материята, но това е, да се свързва с е, практическото обучение в реални експлуатационни условия на, на борда на плавателния съд. Да, мисля, че, мисля, че с това изчерпвам зададените въпроси. Благодаря. Следващият експерт, госпожа Шафарт. Но трябва да кажа, че съм много удовлетворена от а, а, зададените въпроси, от, от а, всички коментари. А, Нашата позиция по проекто директивата е по-обширна, разбира се, от няколкото елемента, които ви представихме тук. Но аз приветствам вниманието, което се обръща тук на цифровия тахограф. Като представители на заетите в отрасъла, ние бихме искали по този път да се върви успоредно с другите инициативи, за да бъде малко по, така, по-устойчив економически и по-привлекателен отрасъла, така че е, и да, да, да, да се гарантира точно проследяване на работните е, часове, на часовете на почивката, тъй като е, плавателният съд, знаете, за, за работещите на него е, е и дом, не, не просто место работа. Така че това, това е много, много важен въпрос за тахографите. повдигна се също така въпроса за приложното поле на директивата, за нас би било идеалният случай, ако всички дейности на борда на кораба се обхванат от директивата, това число и е, не, е, не специализираните, не, не е, навигаторските е, длъжности. Е, има много такъв персонал на борда на тези плавателни съдове, които биват наемани и, и работят при отвратителни трудови условия. И говори се, че това е общо сезонна заетост. Нали, наемат ги за 9 месеца, например, но като се види, изработ... видят изработените от тях часове, ще се окаже, че те са много повече, отколкото повечето от нас отработват за 12 месеца. Значи, така че не, не бива изобщо да се говори за, за сезонна заетост. тези заети лица са крайно уязвими от трудовоправна гледна точка и, и, и въпросът би трябвало да се обхване в директивата. Не веднъж бе споменат въпроса за тренажорите. Трябва да бъдем откровени. Е, вярно е, че е, е, вътрешното кръбоплаване следва най-сетне да се модернизира. И тренажерът е модерен, съвременен начин да се преподават умения и знания. И разбира се, от това би следвало да, да, да се стигне до а, съкръщаване на срока на обучението, понеже с тренажора а, то може да се съкрати, от което не следва, че трябва да, се, да отпадне изискването за а, реална практика, а, стаж на, на борда на плавателния съд. И още за компетентностите или за, за професионалните е, способности, е, които се третира в директивата, ние бихме искали всички седем да се включат, а не само трите, които са включени в директивата по настоящен, по нейния трети член. До, до, до тук е, смятам да, да приключа. Нашето становище, е изразено писменно, разбира се, знаете, много по-подробно. И накрая господин Роб фон Рейн. Е, благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на редицата зададени въпроси. Всички ли е, членове на екипажа следва да са обучени или не, съответно квалифицирани? До сега е, директивата, уредбата обхваща само Е, навигационния персонал, е, т.е. Е, кърмчията и вече от административна гледна точка капитана. Но директивата обхваща и безопасността. Безопасните здравословни условия на труд. В това отношение има какво да се подобри в отрасъла. Просто не може да си представим как е, лице, което въобще не познава работата на, на плавателен съд, е, би могло да бъде наето е, за работа. Да започнем още от капитаните. Не виждам никакви специфични изисквания за качествата на капитана. Ако се позовем на уредбата в други е, подотрасли на, на, корабоплав, на корабоплаването, ще видим най-малко изискването за инструктаж е, е, на, на всеки качил се на борда. За, за, за режима на безопасност, така нататък, за спецификата на корабоплаването по вътрешни плавателни пътища. Що се отнася до симулаторите? е, тренажорите. Ние в, в е, нашата организация имаме модул, учебен модул, аз съм го преминал и съм добре запознат с него. И същите принципи биха могли да бъдат е, е приложени към а, е, плавателни, учебни плавателни съдове, а и към тренажори. Така бихме, мисля, привлекли младежи, които е, желаят да придобият тази квалификация. Лесно бихме могли да специализираме обучението спрямо онова, което се търси. Работихме с... До сега сме работили а, е, с Рейнската комисия и сме изработили съвместно един документ за тренажорите. Имаме и друг а, е, е, проект а, за спецификация на тренажорите, като главното изискване е а, условията, е, които представя тренажера, да бъдат максимално близки до е, реалната практика, и, що се отнася до спецификата на плавателните съдове и до е, изискванията към обучаемия. За други лица на борда на плавателния съд, струва ми се, нали, ако става въпрос за служители в хотелската част, те също трябва да получат специално обучение, е, е, най-малко за работа е, в неотложна ситуация, за, за участие в спасителна операция, за оказване на, на първа помощ на, на пасажирите и така нататък. Директивата отделно застъпва текстове, които а, дават възможност на държавите членки да транспонират по своя преценка. Въпросът а, за отделното и специфично третиране на Рейн но, но не става дума само за Рейн. Е, е, за, за всеки един вътрешен плавателен съд е, трябва да. плавателен път, извинете, трябва да се придобие специфично знание. Директивата регламентира общите знания и умения на, на лицата, но, но трябва да се предвиди и режим на Запознаване, придобиване на опит по определен вътрешен плавателен път, е, в това число Рейн. Що се отнася до корабния дневник, запознати сте е, без съмнение, че е, много се работи до сега за цифровизация на, на корабните дневници и, и разбира се, режимът трябва да бъде хармонизиран – да, да, да имаме е, единен формат в цяла Европа. И последно, общ неспецифичен трудов стаж или трудов стаж в корабоплаването. Директивата регламентира практическите умения – на персонала. И въпросът за придобития професионален опит може да се реши чрез изискване за часове е, е, навигация. Плавателни часове. Благодаря. Относно двойната работа, СЕСНИ, Комитета за изготвяне на стандарти за вътрешно корабоплаване, известен със съкръщението СЕСНИ, има за цел да не се допуска двоен труд. Трябва да има съвместни стандарти, стандарти които да се възприемат от Европейската комисия, от СЕСНИ, от трети страни и всички да спазват същите изисквания за качество и за компетентност. Аз не говоря за допълнително бюрократизиране, а по-скоро за постигането на добри резултати, за преодоляване на дублирането, да се направят нещата в една област, и да не се повтарят. Има възможност да се приемат стандарти. Това въжи и за тренажорите, които гарантират техническото качество. Освен това, трябва да има стандарти и за самото качество на тренажорите. Това е нещо ново и за това е необходим стандарт за да може времето, прекаране в обучение на тренажори, да се отчита като придобит опит, когато се изисква спазване на определени изисквания за придобиване на правоспособност. Разбира се, можем двустранно да обсъдим други въпроси, които към момента не са засегнати. Благодаря. Сега давам думата на господин Ян Симонс, докладчика от ЕКОСОК. Благодаря, господин председател. Още веднъж аз съм докладчик по вътрешното корабоплаване. Преди доста години изготвихме становище, което подчертава необходимостта от по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и Централната комисия за корпоплаване по Рейн, ССНРА. Надяваме се, че това ще продължи в бъдеще. Европейската комисия трябва да работи с съответните заинтересовани страни, да изготви нужните предложения. Няма да повтарям това, което казаха нашите гости-експерти, както и това, което беше казано от изказалите се депутати относно изискванията за сигурност, също и опита, който трябва да придобие екипажа но въпреки това искам да ви запозная с някои от идеите на Економическия и социален комитет, а именно пакта Сун Серванта казва, И това, което ме безпокои в случая, е, че никъде не се споменава въпроса за връзките между Европейския съюз и Централната комисия за корабоплаване по Рейн, която има изключителна компетентност за корабоплаването по Рейн и въпросите, които ни вълнуват днес. Господин Вандален говори за Рейн и аз Искам да подчертая, че отправната точка е признаването в целия Европейски съюз и извън Европейския съюз в някои случаи. И ние имаме предложение за вас. Защо е необходима изключителна компетентност? Член 23 на преразгледанията акт а, документа за Рейн и протоколи 7 и 10. Там се дефинират изключителните компетенции на комисията за Рейн. В Европейския съюз се казват, че има и други договори с които съществуват от повече от 10 години. Ако отчетем, например, договора за функционирането на Европейския съюз, ще установим, че Швейцария е страна по пакта от Манхайм, въпреки че не е член на Европейския съюз. Ако искаме да избегнем трудности, трябва да намерим решение, което може да бъде съвсем просто. Комисията, която има компетенции за корабоплаването, за речното корабоплаване, трябва да бъде обхваната. Тя трябва да може да описва какъв е специфичния риск и това трябва да става независимо, като се отчитат е, приложимите норми. И това е предвидено в е, проекто директивата на комисията. Благодаря, радвам се, че се присъединихте към нас сега. Няколко въпроса имаше към комисията. Нека чуем господин Теологидис. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Трябва да кажа, че се радваме от цялостната подкрепа, която усещаме, че има за тази инициатива от всички страни. Това отразява няколко неща. Първо, че предприятият път в съобщението ни от 2013 година относно качеството на вътрешното корабоплаване е отразено в настоящото предложение. Освен това е резултат от факта, че когато изготвихме предложението, колегите ми и аз работихме в много тясно сътрудничество с представители на сектора, с държавите членки, с комисията по Рейн, с останалите заинтересовани страни. Не твърдим, че сме създали нещо съвършено, винаги има възможност за подобряване. Ние преговаряме с вас, с съвета, ние слушаме много внимателно мненията, за да можем да въведем изменения, които ще подобрят качеството на предложението допълнително. Това е инструмент, който се предлага от комисията на сектора, за да може да се отговори на въпросите, свързани с екипажите, е, и като се отчита застаряването на специалистите в тази област е, и търсенето на квалифицирана работна сила, е, както и за разрешаване на проблеми, свързани с трудовата мобилност и разделението между РЕЙН и сертификатите, които се издават на европейско равнище. Нашите юристи, както и тези в съвета, твърдят, че съветът има компетенции относно корабоплаването по Рейн, но не за това става дума. Ние се договорихме с срещната комисия за Рейн да работим по създаването на един общ, един стандарт, който да се прилага от всички, за да може да се постигнат и целите заложени в директивата, именно улесняване на трудовата мобилност и привличането на млади хора към тази професия. За нас това е въпрос, който не стои. На следващо място, в отговор на някои от поставените въпроси, действително има повече умения свързани с механиците, например, с други професии, но трябва да правим разграничение между необходимите умения, седемте умения, които се споменават и категориите персонал, които са ни необходими и които а, трябва да имат а, и прилагат съответните умения. Тоест ние искаме да имаме една упростена система на няколко категории персонал, които обаче трябва да имат разнообразни умения. И тези умения са посочени в приложенията към директивата. Именно а, там Работим съвместно с речните комисии, с останалите държави членки в рамките на СЕСНИ. Това е Европейския комитет за изготвяне на стандарти за вътрешно корабоплаване и именно там се посочват какви да са основните изисквания, които вие като са законодател са посочили, че са важни. Относно стандартите за безопасност, Експертите са тези, които работеха съвместно с нас при изготвянето на предложението и ние твърдим, че създаването на система, базирана на компетенциите, ще допринесе за подобряване на стандартите за безопасност навсякъде в вътрешните корабоплавателни пътища, включително тези по Рейн. Ние искаме да се възприемат дори по-високи стандарти и това трябва да удовлетворява не само сектора, собствениците, но и средата, в която работим и околната среда, която трябва да опазваме. Относно тренажорите, въпрос, който беше повдигнат, ние се радваме, че вие посочвате нуждата от модернизация. Тренажорите са много важен инструмент за обучение, за оценка. Ние считаме, че не е толкова адаптиран към придобиването на опит. Не може да се замени опита на борда на един, кораб, един плавателен съд с обучението в тренажор. Ние а, искаме да се определят стандарти за висококачествени тренажори. Знаете, че може в момента дори да се симулира плуване по рекла... корабоплаване а, по а, речен а, воден път и на смартфон, но не това е необходимо за придобиване на квалификация. Освен това, трябва да отчитаме, че живеем в цифрова среда, това беше подчертано от много хора. Искам да ви уверя, че това е предвидено в преамбюла на документа. Ние вече сме предприели действия за създаването на електронен дневник, както и също за регистър на услугите, електронен регистър. Извършват се сега в момента проучване, едно от което скоро ще приключи. и ще се доразвие тази тема, за да може комисията да излезе с предложения, за да се гарантира нужното ниво на сигурност при прилагането на електронните инструменти. Ние бихме желали силно и отговарям на Федерацията на транспортните работници. Ние искаме да работим бързо, но знаете, че е необходимо доста време за да бъде изготвено едно законодателно предложение, трябва да се обмисли добре, да се подготви, да се направи оценка на въздействието. Всичко това отнема време. Но ние работим с а, а, пълна скорост. Относно специфичните рискове, участъците, представляващи специфичен риск, да, има такива участъци, особено в речните басейни, тъй като те са живи ам, обекти, има покачване, спадане на нивото на водата, но при всички случаи трябва да познавате а, този речен път. Трябва обаче да се прецени какви са основните умения, които трябва да притежават всички и какво а, трябва да се знае за а, хидроморфологичните характеристики на реката. Трябва да има критерии, които да бъдат изпълнени, за да може един участък да се определи като участък, представляващ специфичен риск. Има а, доста раздуване на списъка от такива специфични участъци и това ограничава мобилността на онези хора, които искат да работят в определена област. Що се отнася до последните въпроси, които бяха поставени за лицата с понижена мобилност, това е въпрос, който имаме предвид. Със сигурност ще бъде предвидено в определенето на стандартите за придобиване на правоспособност и считам, че това ще се включи в работата на СЕСНИ, за да се включи като основно изискване за всички, които искат да придобият съответна правоспособност. Относно необходимостта от агенция за вътрешно корабоплаване. Аз не мога да говоря по този въпрос. Създаването на нова агенция изисква да се обмисля много внимателно. В миналото се говореше за създаването на такава агенция. Парламентът понякога беше критичен относно създаването на допълнителни агенции. Аз ще имам предвид това предложение. Ние се запознахме с вашия доклад много внимателно и ще отговорим официално на него. Нека да оставя нещата до тук, без да навлизам в подробности по въпроса за агенцията. Надявам се, че успях да отговоря на повечето от вашите коментари, на повечето от въпросите, които повдигнахте. И в заключение бих искал да благодаря на всички ви за конструктивния ви принос, не само днес, но през всички тези години, по които работим по това предложение. Обедени трябва да бъдете, че ще се вслушаме в вашите мнения. Има въпроси, които може би изглеждат технически, но имат и политически елемент. Затова ние високо оценяваме приноса на Европейския парламент, за да ни даде насоки относно, например, трети страни и други свързани въпроси. Като цяло, Моите колеги и аз очакваме да продължим сътрудничеството ни. Ние разбираме, че вие също искате да вървите с бързи темпове и това е цяло отговаря на нашето желание, както и на колегите от съвета, които са до мен. Благодаря. И сега последна, но съвсем не по-значение, докладчика Гезина Майеснар. Благодаря на всички за споделеното професионално мнение. Това беше една интересна дискусия. Благодаря на докладчика в Сянка не само за изказаните мнения, но и за становището ви. Забелязвам, че това е тема, която вълнува всички ние, разбира се, всеки от своята перспектива като държава членка, а това понякога е, а, са твърде различни мнения – И така е, мисля, или по-скоро съм убедена, че ще се получи хубав доклад. Е, Имам за какво да се помисли, чухме и експертите. За нас предизвикателството и за мен лично е да се съобразя с мненията на колегите и с желанията на сектори. Защото ние искаме мобилност на работещите, добра, добре квалифицирани работещи, познания за маршрутите, трябва да помислим ем, за държавите членки, които нямат достъп до големи водни пътища. Чух много внимателно какво казаха от ЕТФ. Еднаква, еднаква добра квалификация, но в резюме малко бюрокрация, добро качество, ем, и отчитане на различните изисквания за видовете превозвани товари или пътници. Всичко това свързано с общоевропейско признаване и много прозрачност. Няма да е лесно, но се надявам да постигнем резултат. Предстоят ни доста дебати и в парламента, но съм убедена, че резултатът ще е добър. Като казах, одеве искам да приключим тази година, така е, е, е съветът не е най-неочаквано е готов със своето становище. Съветът ни изпревари, за разлика от друг път чувам, че в Нидерландия като председателска държава в съвета има амбициозното намерение да приключи досието в рамките на своето председателство, което историх. Надявах се ние да успеем да бъдем по-бързи, но иска се технологично време за превод и така нататък. Но наистина ще работим бързо Важно е да имаме възможност да уредим добре квалифицирани работни места в един разрастващ се сектор в Европа. Тоест, да не прибързваме като говоря за тази година, може и да не успеем да приключим напълно, но много се надявам, че ще сколасаме. Очаквам с интерес следващите ни срещи с докладчиците в Сянка и те и ние сме, и аз получихме много становища, посещавам много различни институции, учебни заведения и така нататък. Има нещо, което не е отразено в доклада. Място, вероятно ще има място и за жени е, в този сектор. Е, до сега винаги говорихме ли за корабоплаване, ставаше дума за мъжете, евентуално за техните е, съпруги но мисля, че те първа трябва да дадем възможност им представителите на двата пола да се докажат в една наистина атрактивна професия в името на Европа. Мисля, съгласни сме, че това е общата ни цел с интерес очаквам бъдещето сътрудничество. Имаме вече предвидени срещи с докладчиците в Сянка, а на експертите ще кажа, те първа ни предстои да се виждаме и да си говорим и с мен и с колегите ви. Благодаря и на комисията и на добър час на всички ни ще кажа. Председателят, благодаря. Вличи си веднага, че сте бивша учителка. По-добре сериозно свърши свършена работа, отколкото да прибързваме. Така че 26 септември е заветната дата на новия доклад. Разбира се, максимално бързо, но и максимално качествено. Благодаря. Сега следваща точка. Контрол върху изпълнителните правомощия на комисията е единно европейско небе, Single European Sky представители на Генерална дирекция движение ще е, говори за функционалните е, блокове за въздушен транспорт, е, въздушно пространство, извинявайте, от години държавите членки не действат съобразно от законодателството. От години в нашата комисия говорим по тези въпроси и какво иска комисията от държавите членки. И си спомням господин Църбовски, който беше координатор, ам, който беше страстен привърженик на а, този въпрос, макар че и той не успя, въпреки че това е законодателно предложение. Нуждаем се наложително по-ефективно използване на въздушното ни пространство е, което ще доведе до економия на време, гориво и емисии. И това е наистина взаимно изгодна ситуация, нещо, което рядко се случва, но в този случай интересите и на авиолиниите, и на пасажирите са еднакви. И така с интерес очаквам е, изказването на комисията, така че господин Маурицио Кастелети от комисията има думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Бихме искали накратко да ви информираме какво е актуалното състояние относно функционалните блокове въздушно пространство с акцент е, върху изпълнителните правомощи на комисията и актовете в това отношение, които трябва да бъдат прияти законодателно предложение в контекста на единното европейско небе и програмата за изпълнение. Тази програма за изпълнение е основният инструмент в рамките на Единното европейско небе, въведена през 2009 по, второ, по време на втория законодателен пакет за Единното европейско небе. Това е средство за економическо регулиране на доставчиците на услуги. Знаете, че в момента те имат монополни условия, няма конкуренция, за да може да се гарантира най-добър резултат за пътниците, за потребителите. Затова ни е необходима програма за е, изпълнение като заместител на пазара. Тази performance Scheme е много важна програма. Комисията създава общо европейски цели за изпълнението, безопасност, околна среда, капацитет, ефикасност на разходите. Това са общо европейски изисквания. Държавите членки трябва да изготвят планове за изпълнение на тези цели, включващи задължителни цели на национално ниво или на ниво функционално и въздушно пространство. Те трябва да покажат е, тези национални цели или цели на ниво ФАП, функционално блоко и въздушно пространство, са в съответствие с е, изискванията на европейско ниво. След като се представят тези национални планове, те ще бъдат разгледани от комисията в съответствие с работата на органа, който отговаря за следение на изпълнението, след което комисията ще вземе решение по тези планове, дали да ги одобри или отхвърли. Обикновено това става на два етапа. Ако има отрицателно решение на комисията, това става, когато след като се представи ревизиран национален план, все още не е достатъчно изпълнено изискването, тогава комисията излиза с второ отрицателно становище. Ние сме подготвили някои слайдове за вас. Искам да ви запозная докъде сме стигнали. Сега сме през втория референтен период, който започна през 2015 и ще приключи през 2019 година. През март 2014 приехме планове, които бяха Изготвихме планове, те бяха приети. През март 2015 комисията взе решение по плановете. За някои от тях беше решено, че те отговарят е, на целите на общо европейско ниво, а други, че не отговарят на тези цели. Това се отнася за някои функционални блокове въздушно пространство. Вие ще намерите тази информация в документа, който ви е раздаден. За унези, които не е, изпълняват изискванията, е, беше поискано да изготвят ревизирани планове, Комисията взе решение през февруари 2016 година. Това е второ решение. Това беше позитивно за някои функционални блокове въздушно пространство, а за други беше отрицателно становището ни. Фабек централните функционални блокове, въздушни блокове относно капацитета и за Блумет. Имаше отрицателно становище относно капацитета също. Все още сега сме в преговори с държавите членки. И в следващата седмица на заседание на Комисията по единното европейско небе е, ще се обсъди тези въпроси в опит да се намери решение. Ние продължаваме анализите заедно с е, органа, който отговаря за следение на изпълнението. Е, ние наблюдаваме проблеми с капацитета, особено в Кипър, Гърция, което води до доста загуба на време за пътниците Има също някои проблеми, свързани с капацитета и на въздуш на кулите за следение на въздушния трафик. Има също и високи единични такси в Германия и е в Франция и техните цели, свързани с ефикасността на разходите, не отговарят на общоевропейските цели в това отношение. Комисията, заедно с органа, който следи изпълнението, се следи последователно спазването на критериите при оценката на плановете за изпълнение и ние следваме този начин на работа по време на цялата процедура. Все още има някои затруднения на държавите членки да отчитат всички аспекти, свързани с единното европейско небе и това да намери конкретно изражение не само в законодателството, но и на оперативно ниво. 2012 година беше годината, която трябваше да се изпълни искането за функционалните блокове въздушно пространство. Доста неща бяха направени на институционално ниво, бяха създадени нужните органи в рамките на ФАБ, но не виждаме осъзаеми резултати относно оперативното дейност, което е в ущърп на пътниците. Комисията тази година реши да предприеме процедура за неизпълнение и да предложи а, изготвянето на изследване, което ще приключи към края на годината, за да се видят какви са оперативните ползи от функционалните блокове въздушно пространство през тези 4 години от 2012 година насам. Така комисията ще може да прецени по-добре дали постиженията в тази област са достатъчни. Струва ни се, че не са, но нека да видим как може да се подобри ситуацията. И ако ФАБ продължи да бъде концепция, която продължи да се използва и в бъдеще, трябва да видим какво може да се направи, за да се постигне подобрение на въздухоплаването в целия Европейски съюз с акцент върху по-доброто управление на разходите и безопасността. Благодаря. Сега Вим Ван Декамп. Благодаря, господин председател. Аз се срамувам, че не съм експерт тази област, затова ще се огранича само до два въпроса. Това, което не ми е съвсем ясно от обясненията дадени от комисията, е дали сме доволни или не. Държавата членки добре ли са си свършили работата или не. На политическо ниво аз не мога да направя оценка на ситуацията. Затова искам да разбера дали сме доволни или всичко това отнема прекалено много време, както обикновено в Европейския съюз. Вторият ми въпрос – какво можем да направим в последствие? Това е деликатен въпрос на политическо ниво за това какви са мерките, които комисията предвижда в бъдеще. Смейлър тук. Първо и аз искам да благодаря най-сърдечно за това, което чухме. Аз мисля, че ще се присъединя към колегата Ван де Камп. В Европейския парламент е, оставаме с впечатлението, че държавите членки не постигат съгласие. За това ни е интересно да чуем мнението на комисията. Е, какво ще се прави от тук насекне? Така че държавите членки да направят стъпки. На мен лично ми става ясно, че не е лесно, но различни държави и членки оказват съпротива, когато става дума за определене на приноса или вноските към евро, приноса към европейските решения. Предстои гласуване и съгласуване и държавите членки трябва да се оценяват взаимно за изпълнението. така ли е наистина? и се питам, няма ли да възникнат проблеми при оценката на работата на другите държави членки. И второто, което попитам, няма ли по-добро решение е, за да накараме държавите членки да вземат, предприемат стъпки. Джеки Фостър. Благодаря. Аз съм смаяна от доклада на комисията. Ние тръгнахме по този път по време на първия ми мандат, когато започнахме работа по единното европейско небе, т.е. преди 12 години. През последния ми мандат аз бях докладчик, опитах се да се даде тласък на единното европейско небе. Тези въпроси не бяха обсъдени. Всички държави членки се договориха да възприемат идеята за единно европейско небе включително тези, които се присъединиха през 2004. Но ние не сме наивници, знаем, че има предизвикателства, има трудности, когато имаме подобно мащабно мероприятие. Но ние искаме да се подобрят маршрутите, по-добри условия за зареждане, за презареждане с гориво, за билетите, но вече 12 години не сме постигнали много. Като британски консерватор, имайки преди това, което а, наблюдаваме в момента, знам, че това не е въпрос на суверенитета, тъй като държавите членки винаги ще запазят суверенитета над въздушното си пространство, но те се договориха да направят нещо беше направено колективно предложение да премина към преструктуриране така наречените функционални блокове за въздушно пространство или ФАПС. Скандинавските страни са включени. Сега вече сме 2016. Аз бях в Кипър с бившия председател, когато Кипър и Гърция се присъединиха към ФАБ. Това беше през 2013-2014. Тук говорим за бизнес, това не е личен въпрос. Вие сега не говорите за всички тези програми за а, изпълнение, но нас това не ни интересува. Това, което ни интересува е да се предвидят нещата, предвижат нещата напред, а, да се направи това, за което се говореше а, при лансирането на идеята за единно европейско небе и да се направи необходимост да се санкционират онези държави, които не си вършат работата в това отношение. Да имаме един съвместен процес, за да може да въведем Сезар. И аз не считам, че това е, е истински доклад. Тук има само е, приказки за мерки за изпълнение. Има държави членки, които не са особено сговорчиви, а не се предприемат е, нужните мерки, но не става дума за това. Не може всички да печелим, ако някои държави не искат да се съобразяват с изискванията. И вие, като полиция, нещо като полицейски сили, трябва да настоявате всичко това да се изпълнява. И това не е достатъчно добре. Това не е добре за моята група и мисля, че не е добре и според мнението на тази комисия. Господин председател, днес искам да ви помоля да ни кажете точно до къде са стигнали нещата с функционалните блокове въздушно пространство. Не ни интересуват а, а, тези неща, колко, какво струва, какви са тези а, показатели за ефективност, за изпълнение и прочее. Ние все още нямаме отговор на въпросите. Ще съм много признателна, ако комисията ни даде, даде точна, актуална информация, къде са тесните места, какво не е направено, кои са унези държави членки, а, които възпират напредъка на този процес. Благодаря, Гезине Майснер. Съгласна съм с колежката Фостър. За единто европейско небе говорим от векове едва ли не. Ще започна с главното. Винаги съм казвала, ако европейците знаят колко неефективно се използва въздушното пространство в Европа, вместо направо се лети на зигзаг и това значи емисии, повече емисии, отколкото е необходимо, е, колко време се губи, колко, колко време е, се отнема за това, хората ще се хванат за главата и ще излязат на улицата. Е, мисля, че държавите членки най-сетне трябва да застанат зад подписа си. Всички подписите си всички казаха да, е, нуждаем се, но никой нищо не прави. Е, но комисията трябва да помисли какво ще прави. Вие сте пазителите на, пазителката на договорите и е, когато има подписан договор, той трябва да се изпълнява. Когато една държава е членка или повече се заинатят, е много трудно. Знаем и въпроса за Гибралтар се намесва във всичко. Това трудно е. За мен е важно да гарантираме мобилността за европейските граждани не става дума да решаваме някакви други политически въпроси. Говорим за мобилност и комисията го знае. Знам, че е трудно, но въпреки това се питам дали все пак комисията не може да превключи на друга скорост. Сега, конкретни въпроси. Е, говорихте за Кипър, е, Гърция и Италия. Проблеми с капацитета. И аз съм чувала, че е трудно да се каца в Гърция, например. Е, и това се отнася и за Кипър има проблем с капацитета. Какво ще кажете вие? на какво се дължат тези проблеми? Липса на, липса на персонал, липса на ръководители въздушно движение и така нататък. Това са туристически държави, да не забравяме. Така че подобни затруднения имат и политически импликации. Това е едното. И другото е по повод таблицата за ФАБЕК. Когато се започна използването, прилагането на ФАБЕК, е, малките държави, Бенелюк, Швейцария, се захванаха много бързо Нека винаги бяха, так, беше така с Франция и Германия. Сега като гледаме ефективността на разходите, Германия, странно, след Швейцария доста добре се справя. Аз мислех, че е, и ние куцаме отзад е, след групата Нидерландия, Белгия и Люксембург. Е, е, са в лоша позиция. Аз не разбирам съвсем оценката. И Франция също получава е, минус 4 и 1 е, В Франция това свързано ли е с множеството стачки, с това, че някои полети не се осъществяват по план? Въобще дайте малко тълкуване на диаграмата. Благодаря, Карл Мадели. Благодаря. Комисията с това ми казва, че е, регламента за единото е, европейско небе е добра инициатива, който има вече дълга история. Но тук се споменава 2012 година, вече сме 2016, нещата не са приключили. Вие говорите, че имат отговорност държавите членки, но защо толкова се забавя единното европейско небе? И ние трябва да работим заедно, за да ускорим нещата. Трябва да се предприемат бързи мерки, за да могат държавите членки да се размърдат малко. Това е първият ми въпрос. И вторият, е, бих искала да разбера дали разполагате с резултати от гледна точка на въздействието върху околната среда за двата блока Франция, Швейцария, Германия, Бенелюкс и втория блок за Южна Европа. Какви са резултатите, които са постигнати от гледна точка на опазването на околната среда? Благодаря. Аз също съм се включил в списъка за изказване. Националният егоизъм е добре познат, но в този случай той е в разрез със собствените ни интереси. Първо, защото така постигаме повече сигурност. Всеки трябва да е заинтересован от максимална сигурност. А тук не. Второ, Пестят се пари навсякъде. Тези институции струват пари. Очевидно държавите членки, които не действат, много, имат много пари искат да ги харчат. А за мисиите, емисиите държавите, много държави членки харчат милиарди за постигане на целите по стратегията в това отношение, а тук, където могат да пестят пари, не правят нищо. Невъзможно но няма политическа воля. Но това се отнася и за комисията. И аз вече 12 години слушам, казах и на, на господин Яцебовски, защо нищо не става? Договорите са подписани, имаме правови държави. И когато някоя държава не иска, има пазител на договорите. И това е комисията. Ми заповядайте, елате, и имаме заведени производства за нарушаване на договорите срещу държавата Хикс, Игрек, Зета. Тъй като се намалява сигурността, увеличават се емисиите и се прахосват пари. Не искаме да слушаме къде са проблемите. Не, че не искаме, но искаме да знаем къде липсва политическа воля. Къде Очевидно не само в държавите членки, но и в комисията. Какво конкретно правят е, ком, компетентните еврокомисари? Да, в рамките на комисията те имат определени права. А господин Тимерман се ни говори за по-добро регулиране, а тук явно е за bad regulation или no regulation. Я да чуем какво се прави по въпроса. Проблемите сме ги слушали 120 пъти. Това не ни интересува. Кажете е, какво не е направено или поне какво сте се опитали да направите и не сте успели. С особен интерес ще очаквам този ваш отговор. Благодаря, господин председателю. Ще започна от господин Ван Декамп. Дали сме удовлетворени? Please direct in, then it is louder. If you make it so, it is not so loud. Yeah, sorry. Sorry, I start again. Така, ще започна от въпроса на господин Ван де Камп. Дали сме удовлетворени от изпълнението на ФАП? Разбира се, че не сме удовлетворени, не сме доволни защото първоначално предвиденото по законодателство не е изпълнено. Това е пределно ясно или нещата се бавят много. Така че държавите членки не каз, казват трябва да действаме без драстични промени. Добре, но така или иначе много се протакат нещата. Попитахте и за това какво правим сега. Нека да отговоря за бъдещите стъпки а, бъдещето е неясно. Ние не знаем какво ще реши съвета. Това, което се опитваме да направим в момента е да прокараме е, проекта Сезар като технологичен стълб, стожер на единното европейско небе и да предприемем действия за повече капацитет, ефективност на полетите като един компонент на единното европейско небе. Именно това е Сезар, който дава известен удовлетворителен отговор. Но не като функционален въздушен блок, разбира се. Имаше въпроси за схемата на изпълнение и целите. Имайте предвид, че програмата за изпълнение трябва, бе въведена за да убедим операторите и авиокомпаниите да предлагат по-економически ефективни услуги. Но и тук се натъкваме на съпротива от държавите членки. Има преговори, но нещата опират до държавите членки, а те някак си не, не проявяват солидарност, не са готови да се изправят пред предизвикателството. Просто по-скоро защитават личните си интереси, а не принципа на солидарност. Госпожо Фостър, прекрасно разбирам реакцията ви, но а, така е записано в а, програмата на а, програмите за изпълнение. Има блокове, които са напреднали, например Швеция и Дания. Да, може би липсва политическа воля защото тук не говорим за суверенитет, говорим за отстояване на национални интереси, които имат явно и социални импликации. Ние, разбира се, сме готови ако искате след въглядната вакансия, да дадем абсолютно подробна информация за това докъде сме стигнали в работата. Е, е, госпожа Майснер се позова на комисията като пазителка на договорите. Е, ние решихме да предприемем правни стъпки е, срещу определени държави членки. Процеса вече е в ход. Имаме официално отправени писма за ФАП и специално за ФАБЕК, Франция, Германия, Швейцария и Бенелюкс е, стигат, е, ние сме на ниво, на етап становище. Както виждате, комисията работи като пазителка на договорите по този въпрос. Е, ще видим какъв ще е резултата. По отношение на казаното за проблема на държавите, членки го споменахте Кипър и Гърция, липса на е, кадри за контрол в държавите членки. Но трябва и да се види и при какви условия работите. Значи говорим за персонал в определени е, часове, часови слотове, е, което, е, например, се отнася за сутрешните часове. Има преговори с социалните партньори да се потърси решение. Така че говорим най-вече за персонала за управление на въздушното движение, ръководство въздушното движение и съответните са от ръководен персонал. Говорим за натоварени часове, сутрин рано, вакансионни сезон и по този въпрос се водат преговори да се предостави, осигури достатъчно персонал за РВД или ОВД. А, бяха поставени въпроси какво ще правим ние, пак ще кажа, Сезар е най-доброто решение в светлината на а, модернизацията на системите за въздушно движение след въвеждането на Сезар сега подобряваме положението по отношение на ефективността на полетите, енергийната ефективност, някои блокове полети могат да използват по-преки маршрути и така ще има последователна економия във всяко отношение. Така че по отношение на економическата ефективност имаме най-голям напредък, настоящ и бъдещ. И накрая, в отговор на коментара на господин председателя, относно липсата на политическа воля в държавите членки и дали комисията може да направи нещо повече. Разбира се, че можем и за това предприехме правни действия спрямо държавите, държави и членки в рамките на единното европейско небе обсъдихме тези въпроси и стигнали се до гласуване е, се натъкваме на нежелание от държавите членки. Това е инициатива, която води началото си от 2000-та година, влезе в сила, стартира от 2004 година, вече 10 и повече години нещата се развиват. Разбира се, имаше економическа и финансова криза, започнала 2007-2008, прехвърляне на приоритетите към други основни моменти по това време, така че системата, която е много фрагментирана, отговаря на нуждите на въздушния трафик, но при известно увеличение – тя няма да работи устойчиво. Резултатите са от смесено естество. Има технически прогрес, полека-лека се въвеждат нови технологии, институционално и организационно се създава възможност за обединяване на центрове за управление въздушно движение, но тук изоставаме, защото всяка държава членка държи да има собствено управление на въздушното движение. Това е въпрос на престиж, на национален интерес, на суверенитет в техните очи, но въпреки политическата воля, те те казват да, съгласни сме, но на практика не правят нещо. Така че комисията прави всичко по силите си, но задачата не е лесна председателят. Вероятно разбрахте, че не сме доволни. Тези аргументи ги слушаме от 12 години, защото се говори за финансовата криза. Ами ето, тук могат да се економисат пари. Всички и познаваме аргументите на държавите членки. И въпреки това, защо не, да казвате правни действия? Ама и това го слушаме. Каква е причината комисията по този въпрос да не застане като пазителка на договорите и да каже подписали сте, да изпълнявайте? не ми, станал, не ми е станало до сега ясно и сега не ми стана ясно. Е, може би ще бъде от всеобща полза да предадете казаното тук в комисията. Това не е мое мнение, чухте и колегите. Така не става. Не можем да продължаваме. А, е, искам, разбираме, че сте в трудно положение няма намаляване на, на, няма липса на кадри в Европа, но държавите членки е, трябва да решат проблеми. Е, е, тези от хора, които работят в управление на въздушното движение и които работят по определени правила. Но явно има условия в държавите членки, където държавите, където политиците не са готови да поемат предизвикателствата. Така, така не става. Председателят беше пределно ясен. Да, завеждайте дела, като се погледне какво е положението. Във Франция, в Испания трафикът е много натоварен. и така както вървят нещата, те струват все и все по-скъпо, поради липса на политическа воля. Но не ни разправяйте, че няма достатъчно персонал, защото на други места това се получава. Говорихме с съвета. Те поискаха да говорим с нашите организации за управление въздушно, на работещите в управление въздушно движение. Ще го направим. Но това е неприемливо. Председателят към комисията, ако е, искате, можете да се изкажете. Ще ви дам прием за персонала. В Гърция, например, има проблем. Трябва да се разкрие нов сектор. Италия предложи екип е, за управление въздушно движение, около 20 души. И предложението беше отхвърлено, защото те трябва да са гърци, да говорят гръцки. Може би в цяла Европа няма недостиг на кадри, но ако погледнете какво е положението в Гърция, е, там нещата е друго. Германия има много е, е ръководители въздушно движение, но от страна в страна нещата са различни и проблема не, не, не винаги може да се реши. Това исках да кажа. Председателя, добре, констатирам всеобщо незадоволство, но понеже сме поли, а, политици, сме оптимисти, така е. И така, сега следващата точка за а, Европейската стратегия за течение природен газ и неговото съхранение. Клаудия Монтеро де Агиар има думата. Ehm, Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Бих искал ла да ви кажа, че това становище по Европейската стратегия за съхраняването на е, течен природен газ във е, е, връзка с общата устойчивост на енергийната политика – дава възможност е, да е, се премине към по-малко замърсяващи горива и оттам е, към намаляване на емисиите на дребни частици. Това е положителният аспект поначало на, на тази материя. Общо взето в средносрочен, т.е. в краткосрочен и средносрочен план – е, е, разработката на пазара на втечнен природен газ е, би повишила конкурентоспособността на Европейския съюз и неговата енергийна независимост. Аз разговарях с представители на отрасъла, запознах се с състоянието в различните държави членки какво е всъщност е, оползотворяването на втечнение природен газ, е, е, особено в водния, в морския транспорт. Определено по-добре могат да се контролират емисиите при въвеждането на това гориво. От 2020 година всъщност ще влезе режима Държавите членки следва да се подготвят. Европейската комисия и законодателите ще определят определен брой приоритети. Е, и вече пристанищата на Съюза са входно-изходните пунктове е, за пазара на втечнения природен газ. Понататък природният газ може да се внедри и в е, обществения транспорт, и лека по лека в товарния. Определено има и някои рискове, те трябва да бъдат количествено изразени. Трябва да се е, приемат мерки, особено за протвъртяване на изтичането на метан – Като разбира се, технологични решения има и е, просто трябва да се влагат средства в е, тяхното внедряване и допълнителна разработка. Що се отнася до островните и крайно отдалечени части на Европейския съюз, директивата за альтернативните горива определя рамка от 2007 година насам. Но малките пристанищни комплекси не разполагат с инфраструктурата да приемат тежки е, контейнери, тежки е, е, превозни средства. Е, Благодарение на директивата е, за альтернативните горива, очаквам да се сложи край на несъответствието между големи и малки пристанищни комплекси, доколкото ще се включат европейски финансови средства. Е, комисията е, съвместно с областните и местните управи би следвало да отдава особено внимание на малките пристанищни комплекси за изграждането на газови терминали. По-нататък, какви са необходимите капиталовложения? Комисията има свои оценки по альтернативни варианти на разработка на отрасъла – В тази връзка отново казвам, въпросът е за малките пристанищни комплекси, които не могат да си позволят изграждането на терминали. Има обаче възможности, които не бива да пренебрегваме. Е, очаквам, че тази стратегия няма да доведе до създаването на така наречените нови енергийни острови. Инак, общо погледнато, Европа вече разполага с доста капацитет за съхраняване на втечнен газ. Близо 1500 пътни контейнера са на лице вече за превоз на втечнен газ. И в интерес на вътрешния пазар следва да диверсифицираме енергийните доставки. Становището, което съм изработил е сравнително ограничено по своя обхват, е, поначало по своя обем. Е, не всичко е обхванато, е, но аз съм на разположение на колегите докладчици в Сянка за да изработим в край на краищата един ясен, недвусмислен документ, който да е, бъде прият с консенсус и да трасира по-нататъчното развитие на е, този подотрасъл на, на втечнение природен газ в един толкова важен транспортен отрасъл, като пътния. докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Благодарим на докладчицата за това, че е изработила един добър първи вариант, за това, че приобщава всички ни в е, своето дело. Е, подкрепям акцентите върху възобновяемите е, и альтернативните горива. А за използването на втечнения газ в транспорта абсолютно задължително е, втечнения природен газ да се приложи като альтернативен, когато замества по-замърсяващи конвенционални горива. Е, но е, при това трябва да държим сметка за сериозните въпроси и проблеми от инфраструктурен характер – е, следва внимателно да преценим е, търсенето на газ е, в Европа и да направим така, че новите капиталовложения в инфраструктурата да оправдаят цената си. Да направим също така, че новите капиталовложения да не ни направят заложници на определени технологични решения, особено имайки предвид, че става дума край на кращата за изкопаеми горива. Стои въпросът за терминалите наистина, за тяхното изграждане и най-сетне и много важно е, е показателите за енергийна ефективност и възобновяеми енергоисточници да са хармонизирани с е, прилагането на втечнения е, газ. Разработването на втечнения газ не би следвало да бъде претекст да се разчита все така на изкопаеми горива и на шистовия газ, който да навлезе в економиката през задния вход, така да се каже. Производството на втечнен природен газ следва да бъде устойчиво и ангажираността на Европейския съюз в посока към енергийна ефективност и възобновяеми енергоисточници не бива да бъде компрометирана. Благодарим. Госпожа Циле. Господин Циле. От името на нашия докладчик Сянка няколко думи, господин председател. Ние смятаме, че новата стратегия бележи положителна стъпка напред в развитието на вътрешния пазар. Смятаме, че общите терминали биха могли да способстват за е, това, но доколкото разбираме, само 20% от капацитета се използва поради липсата на преносна инфраструктура. И именно тя трябва да бъде изградена. Сътрудничеството, е, взаимната оценка е, на мощностите, разбира се, може да способства за преодоляването на този проблем. Даваме си сметка, че регламентът ТЕН и свързана Европа дава сериозни правни основания за доразвитието на тази инфраструктура в Европейския съюз. Е, европейски консерватори и реформисти е, смятат, че е необходимо да се изгради един добре функциониращ вътрешен пазар е, на втечение природен газ с достъп на всички държави членки до капацитетните възможности. Благодаря. Следващия докладчик Сянка е господин Радош. От името на либерали, господин председател, аз е, е, приветствам становището изработено от госпожа Деагиар, е, както и стратегията на Европейската комисия за постепенна замяна на по-замърсяващите конвенционални природни горива Две неща бих искал да обърна внимание. Трябва да се подчертае необходимостта от приемането на списък на европейски проекти от общ интерес. Списъка по енергийната стратегия на основни инфраструктурни проекти от съществено значение, така че всяка държава членка да извлече изгода Втория момент е за търсенето на дългосрочни решения и финансиране на е, изграждането на е, възли от инфраструктурата, които не са доразвити. Особено е, у нези пристанищни комплекси, които не са част от мрежата ТНТ. Това трябва да бъде застъпено в нашето становище, смятам. Това е, господин председател. Благодаря ви. Благодаря. Следващият докладчик Сянка е госпожа Килонен. Е, сърдечно благодарим на докладчицата за отличния проект, който се основава на експертни становища. Бихме внесли във всеки случай някои изменения с оглед на времето след втечнения природен газ. Колкото разбирам, парламентът има почти единно становище за значението на втечнения природен газ през един преходен период. Е, при това обаче не бива да се отказваме от, идеи, от идеите за енергийна реформа и е, дългосрочни решения на е, енергийните проблеми. В това число да търсене на възможности за оползотворяване на втечнен биогаз, търсене на възможности за изграждане на разпределителните мрежи. Необходимо е също така да се обръща внимание на стимулите, за широкото приложение на втечнения природен газ. Е, следва да се модернизират е, превозните средства, в плавателните съдове и в това отношение Европейският съюз също може да предложи свои инструменти. Благодаря. Докладчикът е, е, ни поставя в много добра, солидна стартова позиция. Е, не може да се спори, че в течение природен газ е, е, има по-добри показатели по азотни и серни емисии в сравнение с другите горива, да не говорим за въглеродния двуокис, но този проект доклад е доста прозелитски настроен, пропагандирайки твърде агресивно втечнения газ и аз бих искал да ви предпазя от някои последици, които не сме търсили. Например, спомняте си, когато променихме препоръката за данъчното облагане на дизеловите горива, доколкото те са по-ефективни от въглеродна гледна точка, не си представяхме, че е, насърчаването на дизела би довело до значително замърсяване на е, въздух. По същия начин, когато приемахме предложенията за биогоривата, не си давахме сметка за ем, последиците за е, селското стопанство е, и е, иземването на обработваеми площи за е, биогорива. И по същия начин би следвало да се гледа на втечнение природен газ. В крайна краища той е, е, е изкопаемо гориво и може да бъде третирано единствено като преходно. Е, и е, би трябвало да се е, види баланса на втечнение природен газ. Е, е, от екологична и енергетична гледна точка и да се сравни с е, екологично-енергийния баланс на възобновяемите горива. Също така да държим сметка за огромните инфраструктурни разходи за доставка на втечнен газ е, в количествата, които се предвиждат по доклада. А също така и да не забравяме въглеродните показатели. Докладът всъщност е крайно умерен в това отношение. Е, може би е, в прилагането на втечнен природен газ да доведе до намаляване на парниковите е, газове, при условие обаче, че се намали метановата част. Но това е огромен проблем, имайки предвид, че е, е на метана се падат повече от 80% от световните емисии на парников газ. Да имаме предвид също така, че бъдещите доставки на втечнен газ най-вероятно ще произлизат от Австралия и Америка, е, като добивът е, е неконвенционален, знаете, като е, хидравличното разбиване или, или фракинга. И това поражда съвсем вече нови рискове от изтичане на метан. Така че сериозен предупредителен знак следва да дам тук и, и заедно би следвало да изработим някакъв обективен баланс е, е, екологично-енергиен е, на втечнения природен газ, преди да се впусне в нещо, което след няколко години може да се окаже поредната фатална грешка. Благодаря. Комисията има думата. Благодаря, господин председател, госпожо докладчик Монтеро, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря ви за възможността да обсъдим този въпрос. Ние категорично сме съгласни с необходимостта да се осъзнава, че газът по принцип е не повече от преходно гориво по пътя към нисковъглеродната економика. Измежду изкопаемите горива това е най-доброто, това, това категорично може да се каже. Но това все пак е изкопаемо гориво, разбира се, Нашата стратегия е, съответства на стратегията за климата и енергетиката към 2030 година. Е, на лице са, разбира се, предизвикателства за избягване на изтичане. Е, въпросът може да се реши чрез международен диалог с страните производителки за преодоляване на, на тази опасност нагоре, в началото на технологичната верига. Но технологични решения има, независимо от това къде по веригата настъпва изтичането на, на метан. Що се отнася до стратегията за втечнения природен газ, целта е да се използва в максимална степен действащата инфраструктура и да се преодоляват, да се запълват празнотите в нея. Това, това определено е принципа. Е, липсващите връзки в веригата. Е, и още повече тук става въпрос за преодоляване фрагментираността на вътрешния пазар. Всички трябва да имат достъп, а и е, чрез втечнен газ могат да бъдат обслужвани зони, които са лишени инак от достъп голям е потенциала за Северна Европа, но и за Атлантически или Средиземноморски острови, е, които благодарение на тези технологични решения и инвестиции да получат достъп до втечнен газ. Освен това, потенциалът е, според нас, също така голям за транспорта и, това попада в вашите прерогативи тук на Комисия по транспорта особено за морския транспорт, но и за тежкотоварния пътен транспорт. И в тази връзка е, бих искал да помоля колегите от Генерална дирекция Движение да вземат думата за да дадат подробности. English. Благодаря ви, благодаря ви е, на докладчиците. Бих искал да подчертая, че в транспорта най-вече втечнения газ ще замени дизела и мазут или нафтата, е, е, които са определено по-замърсяващи. И в тази връзка приносът е, е, за постигането на е, целта за нисковъглеродна економика, потенциалът на природния газ е по-нисък в сравнение с други горива. Обаче, ако производството, производствената технология е синтетична, той и е, е, приносът на втечения газ ще бъде значителен. В тази връзка бих искал да се позова на е, шведския е, опит. Uh, the contribution of natural gas is uh, NOx and pollutant and, and particulate matter uh, to reduce natural uh, NOx particular matter emissions. The contribution of natural gas. От друга страна, за намаляване на емисиите на, на твърди частици, е, приносът на природния газ е значителен е, и по този начин за подобряване качеството на въздуха в населените места. За метановите емисии, разбира се, трябва да се използва най-добрата технология за, е, за нейното наблюдаване, но за наблюдаването на, на метановите емисии, но вече има е, сериозен напредък в това, в това отношение и според мен няма основания за опасения. Още повече с е, въвеждането на двигатели, излизането на пазара на двигатели по стандарта Евро 6. Е, вече специално за използването на втечнения газ в пътния транспорт, е, тежкотоварните превозни средства следва да отговарят на Евро 6. Знаете също така, че директивата за альтернативната горивна инфраструктура е, задължава е, държавите членки да внесат е, рамка на международната си политика до края на тази година и да уведомят Европейската комисия за своите планове за изграждането на необходимата инфраструктура за презареждане на пътните превозни средства. Е, и, и това по е, коридорите ТНТ. Освен това, ние приканваме държавите членки да изграждат инфраструктурата си колко се може по-скоро чрез фондовете свързана Европа, а има и други е, финансови възможности. Е, е, последния кръг на, на, на предложенията се състоя през февруари тази година. И Европейската комисия разполага с финансови средства за изграждането на минимално необходимата инфраструктура за газификация на пътния транспорт в Европа. Благодаря. Благодаря много. Е, срока за внасяне на изменения 21 е юни. С това приключваме откритото заседание за днес. Е, започва докладването за тристранните срещи. Всички членове на комисията могат да присъстват, но не и обществеността. Моля онези, които нямат право да присъстват на това заседание, да бъдат любезни да напуснат зала.